справедлив обмен между Европейския съюз и трети държави и да се насърчава процеса на развитие в трети страни в интерес на нашите европейски граждани. И така приключваме с, с дискусията по тази точка и в 11.30 ще гласуваме по нея. Следващата е точка от дневния ред е свързан с отпадъците от електрическо и електронно оборудване, докладчик господин Карл Хайнц Флоренц. Господин Флоренц има думата като докладчик за 4 минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисарю. Първо искам да благодаря на комисията и на добрия дух в този парламент за това, че оказаха съдействие при изготвяне на този доклад. Комисията свърши отлична работа. Искам да благодаря на сътрудниците, които ми помогнаха. Относно ОСЕ не става въпрос за прекомерни екологични стандарти. От една страна става въпрос за екологични стандарти все пак, но от друга страна става въпрос за следното. Как можем да гарантираме нашите суровини а, в Европа, защото ние знаем, че суровините ще се изчерпят в а, близко бъдеще и ще стане така, че ако не внимаваме, ще а, останем без суровини. Въпросът трябва се разглежда и от економическа гледна точка и установяваме, че има редица слабости. По различен начин се събират тези отпадъци в Европа. Има страни, където се събира под 17 кг на глава от населението и в други държави по 1 кг. 16 към 1. Това трябва да бъде ясно казано и трябва тези, които не са отличници по събиране, да бъдат порицани. До сега няма общи норми, всеки прави каквото иска, всеки дефинира понятията както иска и тези, които събират малки количества, не могат да бъдат изправени пред съда, защото няма правно основание. Нещата трябва да се променят в Европейския съюз, живеем в един общ европейски пазар, това обаче се забравя понякога. Трябва да се възползваме от предимствата на този Европейски съюз. Не трябва да отслабваме нашите условия. И в крайна сметка това швейцарско сиране с много дубки най-накрая да стане обикновено сиране без дубки. Контролът през последните години не функционираше добре и трябва това да остане в миналото, да се надяваме, че в бъдеще нещата ще се подобрят. Не е толкова лесно, когато а, държавите членки поемат по свои собствени пътища. Трябва целите, свързани с квотите за събиране, да бъдат определени по-добре. Има и не за а, конен износ. Има проучвания в определени държави и а, беше установено, че при проверки 620 кил, килограма отпадъци електронни отпадъци, 360 от, от а, тези килограми бяха нелегално изнесени. В Също така в тези а, електронически отпадъци а, има високо съдържание на а, злато. По тази причина искаме системата за събиране да е по-добре организирана и да могат тези стари уреди да бъдат връщани безплатно. Трябва да има изключения за най-малките търговци на дребно, но трябва по принцип процесът на връщане на тези стари уреди да е съвсем лесен и безпрепятствен трябва да се спре нелегалния износ на електронно електрическо оборудване, ако днес се произведе една лампа, то тази лампа трябва да имате възможност да я върнете, да я регистрирате във всяка една държава членка и да имате и това го правите, за да имате право да а, продадете тази лампа. Трябва да бъдат модернизирани тези стандартни норми, за да продължим напред. И така, господин Поточник има думата. Morning, Добър ден, госпожо. Дами и господа депутати, също бих искал да благодаря на Европейския парламент и докладчика господин Флоренц и неговия екип, докладчиците в Сянка, Комисията по околна среда интереса им в, за, по тази тема се отразява в измененията, които бяха прияти в комисията миналата седмица. Виждам, че повечето изменения подкрепят подръж... предложението на комисията за директива. Първо, да се създадат критерии за е, връщане и рециклиране на електронните съоръжения, да се предотврати незаконния транспорт на електронни отпадъци и да се, да се, намали бюрократич, да се намалят бюрократичните процедури. Ако а, е, допълним и укрепим тази дирек... директивата, ще можем наистина да създадем една устойчива, устойчиво общество на рециклиране и за една по-чиста Европа, като същевременно намалиме е, своята зависимост от вноса на суровини. Нека да кажа, някои специфични неща. Първо, целта за събиране. Ние приветстваме приемането от страна на парламента на амбициозните цели, които сме си поставили. По този начин ще допринесеме за економическата ефективност и устойчивостта на нашите економики. Комисията предлага да се определят целите по нов начин. Тя се съгласява с вашите предложения, ако се изработи методология за, изчис... за изчисление на връщането. Що се отнася до обхвата на директивата, Комисията приема вашето предложение, защото първоначалното наше предложение беше да се изясни, а не да се промени обхвата. Колкото до фотоволтаичния проблем, пред, пред, комисията предлага това да се Извинявайте, вашата комисия прави предложения, ние също, също, също, също, същевременно ние осъзнаваме въздействието върху околната среда в едно. Трябва да, да се направи из, оценка на рисковете за околната среда и депонирането преди това да бъде включено в обхвата на директивата. Новата директива бе предложена по, по силата на процедурата за кодификация на документите. Смятаме, че Правилата трябва да се спазват. Ние сме приемаме тенде, някои от измененията, които са предложени от вашата комисия. И ще се опитам да отговоря на някои от бележките, които ще включите във вашите изказвания. Сега от името на директните фракции господин Зебер. Благодаря. Благодаря. Карл, Карл Хайнц Флоренц е подходил съвсем прагматично и се оказа жилав човек. Искам да задам един въпрос на комисара. Вие казвате, че трябва да се квалифицира държавите членки в зависимост от способностите им да събират отпадъците. Ние търсим единство в многообразието, но възможно ли е да се толерират цифри от порядъка 16 кг в една държава и 1 кг в друга държава? Смятам, че чак такова разнообразие малко вреди трябва да бъдете по-строг с държавите членки, е, за да може да е, не си правят всяка каквото иска. Вие дадахте едно интервю по отношение на кризата с буклуците в Неапол е, и въпреки това в момента все още не, не знаем какъв е плана. Бъдете по-строг. Припомнете, че това са техни задължения. Защото Европа ще зависи именно от начина по който ще решим кризата с буклуците и отпадъците. Ако те не транспонират директивите, ако вие е, ги държите така хлабово, им разрешавате да правят каквото те поискат, никога няма да постигнем резултат. Нали? Тук искаме да защитим и производители, и потребители. Преди всичко трябва да припомним отговорността на държавите член. Благодаря, господин Зебер. От името на социалисти и демократите, госпожа Ван Бремт, две минути и половина. Благодаря. Тук говорим а, за отпадъци, точно когато се говори е, и в момента, и в съвета, и в комисията за доброто управление на суровините. Много важно обаче и основната амбиция на парламента е тази директива да се прилага. Иначе няма да има никакъв смисъл. Вярно е, че отпадъците е, от електрически и електронни уреди, стават все повече и повече. В тях има много суровини, които могат да се рециклират. В първата директива бе заложена една непостижима член, една трета и една втора. Тогава още не се знаеше е, къде се оставят тези отпадъци. Е, трябва да се подобри първо събирането им. Освен това, износът към останата част от света намаля и тези уреди много често остават в нашите страни. Имаме етически, етични и екологични задължения и към третите страни. Сега целите са ясно определени. Искам да приветствам и докладчика, и докладчиците сянка за прекрасния дух на сътрудничество, който им позволи да стигна до един много смислен текст. И, смислен и последователен, който дава добра база за преговори с, с съвета. Ние е, наистина искаме да приложим всички идеи залегнали в текста. Тук е важно, че се слага ударението и на незаконния износ. Ние трябва да се борим а, срещу износа на малките електрически и електронни апарати или уреди, защото в наше време никой няма да хвърли хладилник е, край пътя, обаче по-лесно ще хвърли мобилен телефон или апарат от е, е, този характер. Споменахте тук и слънчевите панели. Ние много време се борихме срещу изключването, но ако ще се прави оценка за тяхното включване или изключване в този текст, ще трябва отделно да се водят преговори с съвета. Още от сега моля колегите да приложат предложения текст. За групата АЛДЕ господин Панайотов две минути. Председател, господин комисар, колеги. Европа плаща над 130 милиарда евро всяка година за да внася стратегически метали за да поддържа своята индустрия. Този разход може да бъде значително намален с подобрения текст на Европейската директива за електронни и електрически отпадъци, който приехме с голямо мнозинство в Комисията по околната среда през лятото. Затова държа да поздравя докладчика Карл Хайнц Флоренц и другите колеги докладчици с изключително компетентната и отговорна работа компромисният текст който ще ви бъде представен за гласуване днес представлява сериозна крачка напред за управление на отпадъците от електрически и електронни уреди в европа. нещо повече посредством новата по амбициозна и конкретизирана цел и подобрен механизъм за събиране на отпадъците с ясно подчертана отговорност европа може да реши свой важен бих казал стратегически проблем защото много от електронните и електрически отпадъци в европа съдържат ценни метали като злато платина палади, мед никел и други които могат да бъдат извличани за повторна употреба многократно. като пример само през две хиляди и шеста година страните от европейския съюз са изхвърлили близо триста и седем милиона тона рециклируеми отпадъци и оборудване според данни от евростат. докладът е сериозна стъпка напред не само от гледна точка на повишената цел за събиране на отпадъците, но и от гледна точка на по-добрата защита на околната среда. Ето защо призовавам всички колеги да подкрепят доклада в неговата цялост. Благодаря за вниманието. Grazie per il gruppo Verde, l'onorevole per due minuti κυρία πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι με την προσπάθεια αυτή αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα όπου. Благодаря. Целта е да се преразгледа директивата, защото имаме сериозни проблеми с електрическите и електронните отпадъци и преразглеждането на директивата ще позволи да, да се сложи край на загубата на опасни, токсични или ре, рециклируеми вещества. 65% е, от електрическите електронните уреди на пазара се събират отделно, повечето обаче от половината – се е, декларират и се изнасят обаче за, към трети страни. Има квоти на събиране 4 кг е, на човек годишно. Това обаче не отговаря на потреблението в някои държави членки. И някои държави имат доста занижения, други доста завишени амбициозни цели. За това Е, е, трябва да вземем мерки, ангажиментите не се спазват. С тази директива разширяваме приложното поле към всички отпадъци, определяме точни цели, е, например 85% от отпадъците да се събират и 100% да се от всички електрически и електронни апарати да се рециклират. Държавите шенки да получат помощи за организиране на събирането. Освен това, всеки, който купува нов уред, трябва да го върне, когато спре да го ползва. Производителя също има много точни задължения при прехвърляне на е, или изнасяне на електроуред. Е, освен това, производителите трябва да произвеждат уреди, които потребят малко енергия. Гирлинг. Благодаря. Аз също искам да отправя благодарност към всички докладчици в Сянка за тяхното сътрудничество. А, ясни са принципите в тази директива. Моята група ще я подкрепи. Ние трябва да имаме адекватна директива, която да се справя с проблемите, свързани с отпадъците от електронно-електрическо оборудване. Искам да спомена разходите е, за рециклиране и оползотворяване. Таксите въобще не са ниски. Принципът за производителя плаща трябва да е поставен на първо място. Разходите не трябва да са за сметка на данакоплаците и най-вече в, в областта на фискалната консолидация. Второ, искам да подчертая необходимостта от гъвкаво за държавите членки. Да, съгласна съм, трябва да се определят амбициозни цели, но нека да не слагаме прекалено много пречки, разпоредби и изисквания пред държавите членки. Смятам, че предложените амбициозни е, цели ще бъдат, из... ще бъдат изпълнени и за най-малките уреди. Благодаря е, от името на Обединената левица, господин Уилс. Госпожа Уилс. Благодаря. Милиони тонове от електронически отпадъци се събират годишно и има опасност за здравето на човека и за околната среда. Радвам се, че този проблем е включен в доклада на господин Флоренц и също а, така някои от предложенията на Комисията по околна среда са, бъд, са включени в доклада. Уважаеми колеги, на, надявам се, че ще подкрепите този а, регламент, който ще е от помощ на гражданите от засегнатите държави. Обаче не трябва да се изваждат от тази директива слънчевите панели. Те са важни е, случва се понякога, че тези панели се демонтират е, от е, техници. Също така и наноматериалите. Наноматериалите са доказани вредители на човешкото здраве. Трябва да бъдат проучени много точно. Ако не се докаже, че не проистича опасност от а, тези продукти, те трябва да бъдат забранени. Ние предложихме две изменения, молим ви да ги подкрепите. 101 и 102 са измененията, които имам предвид. Благодаря. Следващия оратор, господин Роси от Европа на свободата и демокрацията. Благодаря. момента разглеждаме този проект, който ще, добри, ще стане ефект само ако успеем да договорим нещата на второ четене. Защото това е много важно и за потребителите. В момента вече се събира 65% и мисля, че целта от 85% е реалистична. Но как да задължим продавачите да преследват и да постигат целта от 65%? Те, може би, ще търсят начин да се отърват от тях по друг начин. И по този начин ще вредят на околната среда и на потребителите. Защото може да просто да се опитват да препродават остарели енергоемки уреди, само и само да не трябва да ги е, предават. Господин Солник, мину, минута и 30. Благодаря много, госпожо председател. Ние сме най-големите потребители в Европа и най-големите производители на отпадъци. От, от, и тук става от една страна дума за човешкото здраве, от друга страна става дума за управление на ресурси. Трябва да се вземат предвид обаче и, реалистич, и реалистичните цели е в новите държави членки. В нашите страни компютрите, телевизорите не се е, изхвърлят е, често, т.е. техния цикъл на живот е, продължителност на живот е много по-дълго, отколкото в другите страни така че някои от разпоредбите не са, а, са в ущърп на новите държави членки. Така че трябва да се вземат предвид някои специфики на отделните държави. Аз мисля, че а, пра, пра, правилата трябва да нас да наблягат на а, ефективността на контрола и на а, а не на количеството. Много често знаете, че хората че, че винаги може да има надписване, че може да има и фалшифициране на е, документите, да се каже, че са е, събрани и преработени много повече, особено в една сива економика. Така че мисля, че най-важното трябва да бъде с ефективен контрол, за да могат да бъдат прекратени подобни практики. А сега давам думата на госпожа Мак Еван. Благодаря ако аз искам да рециклирам моите електронни съоръжения, аз трябва да ги занеса сама на много километри от там. Ако искам да рециклирам обаче а, хартия, пластмаса, това става пред моя къща. Ако искам да рециклирам а, други неща трябва да отидат далече. Така че трябва да се, съз... да се създадат условия за рециклиране на най-малките електронни съоръжения. раз, раз, Разбира се, винаги се, се, се рециклират и лесно може да се рециклират големите съоръжения, но ние трябва да направим всичко възможно, за да улесниме рециклирането на малките електроуреди, за да могат от тях да се използват отново а, необход... редките а, компоненти. Така, и док, док, ако не улесниме ця, целия този тази система, никога няма да можем да приложим тази директива и винаги ще ни липсва стратегически суровини. Благодаря. Господин Дейвис, минути. Това е една директива, която сега се представя преработения вариант, но много от нас работиха по оригиналната формулировка. Ние искаме просто да гарантираме правилното рециклиране, без да няма дупки в законодателство, които да водят до неправомерно изхвърляне на, на буклук. Има производители, които ни пишат и казват, моля ви, не подкрепайте едно или друго изменение, които се опитват да разширят тези пропуски в законодателството. И в крайна сметка тези продук... те, техните продукти ще попаднат в а, а, нерегламентирани сметища. Е, има компании, които а, за принтери, които имат а, свои свои начини на подписване на договора и те обвързват техните потребители за пълнене на патроните на тези принтери, когато те свършат. И така. А, по този а, начин се а, спира възможността за рециклиране на тези патрони, защото те се пълнят повторно и не могат да бъдат рециклирани. И такива компании, като тази компания за производство на принтери, извършва лобистка дейност. И сега в а, а, някои държави членки а, тези Патрони за принтери се приемат за рециклиране, в други не. Искам да, под... да изкажа подкрепа на колегите за а, техните изменения. Господин Влазък за една минута. Жена, пани председайци, дами и панове. Дами и господа, тази директива е крачка напред в правилната посока, защото искаме наистина да постигнем значителна промяна в на... начина по който се е, събират е, от тези отпадъци. И също времено да се намали бюрократичната тежест аз не смятам, че трябва обаче да има задължителни е, цели и обвързващи цели за държавите членки, точно за да избегнем е, бюрокрацията. Аз мисля, че трябва да имаме един по-ограничен обхват на е, директивата. Аз мятам, че когато фиксираме цели, да, трябва да бъдем амбициозни, но най-вече трябва да бъдем реалисти. И в никакъв случай да не създаваме излишни проблеми и на, производ... на потребителите. Господин Нотел, мобилните телефони, плейстейшени, фотоапарати, камери, фризери, хладилници, тостери, микровълнови печки, DVD, уреди, прахосмокачки, играчки за деца, видеоигри, метални уреди, калкулатори, печки и перални. Това е само малка част от тези уреди, чиято цена ще се повиши в резултат на тази директива. Дали Европейския съюз е готов да вкара в действие тази директива, когато се намираме в времена на рецесия? Ето защо аз Насърчавам всички тук в Европейския парламент да помислят за данакоплаците и за малките и средни предприятия и да хвърлят този закон в кошчето, в съответното кошче за отпадъци. Синя карта. Господин Нато, може ли да ни кажете следното? Кажете, че изискването за рециклиране ще увеличи цената на продуктите. Ако производителя не трябва да плати за това, кой да плати е, за опозотворяването на, на тези отпадъци? Кой да плати? Да накоплаците и във вашата държава и навсякъде трябва да поемат е, товара за тези отпадъци, ако производителя не трябва да плати. I too enjoy our Вие знаете, както и аз, къде ще падне товара на тези разходи. И той ще падне върху донокоплаците. Какво искам да кажа? Че в момента се намираме в рецесия. Рецесия, която не сме виждали от а, 30-те години. На второ място, за какво става въпрос тук? Трябва да се направи нещо на национално ниво, на местните политици, които трябва да се отчитат пред а, техния електорат, а не само комисията да а, върши нещо. За това става въпрос. Credo che l'onorevole Florence voglia intervenire per la... Господин Флоренц искаше да се Пашка. Благодаря. Не познавам колегата, защото не го не съм го виждал в дискусиите, които сме водили по тази директива. Може би не го разпознавам, защото прическата му е нова. През последните години установяваме, че нашите суровини намаляват и че отпадъците се хвърлят или в Букулка, или в реката. В този доклад няма нито една дума, която да посочва, че данакоплацата ще плаща. Става въпрос за това производителя да поеме разходите. Искам а, да чуя и вашето мнение по този въпрос. А крайна сметка, къде, къде, къде, ще, къде ще бъде ще отиде тежестта на цената. Разбира се, че няма да го, да го вкарате в директивата. Естествено, че няма да кажете на хора, че, че те ще паят, че те ще плащат. Но на моите данекоплаци и това им струва а, о, огромни суми да участват и да бъдат членове на този ваш клуб в момента. Така че аз казвам на Крис, тря... трябва отговорността трябва да се поема от тези, които са отговорни, а не от комисията, която не, не е отговорна пред никого. Госпожа Сули, мин, минута и половина. Господин комисар, както на няколко пъти припомних колегите. Европа в момента търси обща стратегия за снабдяването с редки земи и с други ценни суровини. Ние не можем в един такъв момент да игнорираме интелигентното рециклиране на отпадъците трябва да се подобри събирането им, да се премахнат проблемите с изтичане или незаконен износ към трети страни, да се фиксират завишени цели за събирането на тези отпадъци. Защото основният фактор, който ще определи успеха или провала на тази стратегия, това е потребителят. Ако ние въведем едно ефикасно законодателство, то ще го спазва. То ще се спазва. И може да се окаже много удачно средство производителите на електрически, е, електрическо и електронно оборудване ще се ангажират повече в системата за събиране и рециклиране. Разбира се обаче, е, всеки гражданин трябва да носи отговорност за отпадъците, които изхвърля. Той не трябва да бъде зрител, участник в европейската е, екологична политика. Благодаря. Сега думата има госпожа Гардини. Благодаря. Аз съм съгласна с повечето от нещата, които бяха казани тук. Директивата има а, основно значение. Убедена съм, че трябва обаче да се уточнят някои неща. Надявам се, че това ще стане възможно на второ четене. Очаквам, между другото, и е, оценка за въздействие от страна на комисията защото имам чувството, че на практика в конкретните си аспекти ще се е, появят и нови проблеми. Трябва много точно да се определи приложното поле. Ние имаме опит с досегашната директива, затова трябва да е, е, придобием една по-голяма сигурност, кое ще се включва и кое не. В е, това изследване на въздействието трябва да се отчетат някои принуди, на които ще бъдат подложени разпространителите, продавачите, които са предимно от административен характер. И не разполагаме средица критерии и инструменти, които ще позволят на всяка държава членка да ги адаптира към собствената си система. И не трябва да делим държавите членки на добри и лоши ученици – Просто постепенно трябва да а, търсим едно сближаване, но трябва да отчитаме факта, че в, в всяка страна положението е раз, различно. А, и не трябва да правим така, че някои държави членки вечно да са привилегировани, а други да са ощетявани. Благодаря. Сега госпожа Петикайн. Арвоша Пухейотая. Благодаря. Благодаря. Аз мисля, че тази стратегия е, идва в точно подходящия момент, когато се обсъжда снабдяването с основни суровини. Най-сериозен е проблема с малките електронни и електрически уреди, които много често се хвърлят в най-обикновени сметища или се изнасят за трети страни. Например, телефони и други. И мисля, че тук правим една голяма крачка в добрата посока по отношение на рециклирането на електрическо и електронно оборудване. Това ще позволи да се използват и всички суровини, използвани в тяхното производство. Освен това се надявам, че ще успеем да въведем и една по-добра система на оценка – най-важното обаче е да гарантираме прилагането на директивата във всяка държава членка. Постави се въпросът за диференцираното събиране. Мисля, че това е добра идея и че ще бъде развита на второ четене. Директивата е също така добра изходна основа и се надявам, че тя ще засили отговорността и на потребителите за бъдеще. Благодаря. Госпожа Пилара Юсо. Госпожо председател, ние трябва да проявяваме амбиция в целите, които се поставяме, но дава, трябва да си дадем сметка, че предложението на докладчика не е лесно приложимо, тъй като има различия в позицията на държавите членки. Независимо от това, ще го подкрепим на първо четене. Не можем обаче да подкрепим нещо друго. И то е разходите за рециклиране и боравене с отпадъците да се третират по отделен начин. Затова ще гласуваме срещу 52-ро изменение. Ние смятаме, че потребителите имат права и трябва да знаят колко струва рециклирането. Това трябва да бъде заложено в законодателството. Също така по този начин ще се осигури повече прозрачност. Благодаря, казва председателят. Сега стигаме до процедурата на спонтанните изказване. изказвания. Давам думата на господин Мецаро за една минута. Много ви благодаря. Моля, да ме извинете за забавянето при началото на изказването. Бих искал да поздравя докладчика с прекрасно свършената работа. Говорим за увеличаване на обемите на отпадъчно електронно-електрическо оборудване. Рециклирането ще ни позволи да намалим въздействието върху околната среда, както и да намалим загубата на суровини. 85% от отпадъците трябва да се събират, но само 33% се използват повторно по подходящ начин. Освен това има проблем с незаконния превоз. Ние трябва с директивата да решим тези проблеми. Ако говорим за разделното събиране на отпадъци, това е много важна инициатива. По този начин ние ще имаме повече суровини за повторно използване. Сегашната директива не се тълкува по еднакъв начин от всички държави членки. Тук не се говори за категоризиране на различни видове отпадъци. Обхващат се абсолютно всички отпадъци. Смятам, че е изключително важно, особено за новите държави членки, е да има разделно събиране на отпадъците. Благодаря ви. Благодаря. Госпожо председател, ние живеем в общество, което разхищава. Ние наричаме това отпадъци. Нека да обърнем внимание на златните мини, сребърните мини тук не говорим за разходи, говорим за печалби. Трябва да намалим зависимостта си от вносни суровини. Не можем да допускаме в околната среда да се освобождават отрови. Нека да обърнем разходите тук, в този контекст, на този фон. А, нека да обърнем внимание и на изключенията. Говорим за кадми, за е, изкривяване на конкуренцията. Също така трябва да обърнем внимание и на пускането на пазара на нови продукти. Също така е са необходими по-строг, по-строг контрол върху наноотпадъците. Комисията трябва да направи така, че да се сложи край на износа на отпадъци в развиващите се страни. Господин Рубик има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз съм един от онези, който подкрепя приемането на този документ. Също така подкрепя подхода, според който държавите членки трябва да поемат основните усилия отговорност в Латвия. Само 25% от подобно отпадъчно оборудване са обхванати от дейности по рециклиране и възстановяване. Това е твърде малко. Виждаме сериозни различия между държавите членки. Затова призовавам комисията да гарантира това, че всички държави членки обръщат достатъчно внимание на изпълнението на този документ.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 Този вариант на компромис е добър напредък в, по отношение на управлението на отпадъците. Аз мисля, че измененията са много добри, особено член 47, защото този нов вариант на 47 член дава възможност да изградим система за събиране а, и да не предвиждаме система за санкции. Аз мисля, че това може да бъде особено полезно за страни, в които няма необходимата инфраструктура. Съгласен съм с, с новия вариант на член 93. Много хора, много дистрибутори, много търговци не изпълняват своите задачи. Мисля, че по този начин ще можем правилно да решим проблема. Благодаря. Давам думата на комисаря Поточник. Благодаря, госпожо председател. Много от депутатите споменаха изпълнението, което действително е проблем. За съжаление, не само в тази област, в всички области на околната среда. И ако трябва да бъдем точни, аз съм запознат с задълженията си по договора и смятам да ги изпълнявам напълно. Подготвяме съобщение за изпълнението. То ще бъде представено в края на тази година и ще се занимае с въпросите на изпълнението по един цялостен начин. Сега водим обсъждания с дирекциите. Смятаме, че това е един от въпросите, на които трябва да обърнем внимание в бъдеще. В това число и е по продължението, което обсъждаме днес. Преработеното предложение определено улеснява изпълнението. Второ, по целите. Мисля, че е изключително важно да си поставяме амбициозни цели. Мнозина споменаха, че това е най-бързо нарастващ. Това, това е областта, в която отпадците растат най-бързо. Определено трябва да се съобразим с този факт, когато взимаме решение за целите. Трето, за разходите. Винаги, когато предлагаме а, законодателно предложение, трябва да отчетем и разходите и да упростим нещата в максимална степен. Искам обаче да кажа пределно ясно, че истинската цена за нашето общество ще бъде а, много висока, ако не се занимаем с а, въпроса а, ще дойде момент, в който няма да можем да отговорим на въпроса. Наскоро ние публикувахме един доклад за отпадъците. Посетих също така една високотехнологична компания за рециклиране на електрическо и електронно оборудване Юмикор и ме поразиха някои от фактите, които научих там. Мисля, че е изключително важно да разберем, че мобилните телефони, например, които използваме всеки ден, съдърж, са направени от ценни метали. Те са изключително важни за бъдеще. И ако непрекъснато добиваме такива метали няма да, просто няма да бъде устойчиво. 20 кг злато, произведено от мобилни е, телефони, е много трудно да се вдигне, много е трудно и да се изостави. Мисля, че най-важното понятие е тук е ефективност на използването на ресурси се. Многократно съм споменавал този факт и непрекъснато трябва да държим сметка за него. Според ООН през 20 век населението на Земята нарасна 20 пъти, 17 е, пъти нараснаха е, емисиите, Девет пъти се увеличи потреблението на вода и ако някой смята, че нещата могат да продължават по този начин и през 20 век, просто бърка. Ето защо ние трябва да подходим по нов начин Както споменах, ние все повече живеем в свят на електрическото, и електронното оборудване и предложението, представено на вашето внимание днес, е изключително важно, за да се решат проблемите. Някои от вас споменаха по-добра отчетност. Това трябва да бъде част от нашето внимание. В заключение мога да кажа, че след първото четене ние определено имаме добър документ, по който си заслужава да, си, е, да се работи на второ четене и а, е, накрая а, е, да приемем окончателен вариант, който да е дори още по-добър. Благодаря, господин комисар. Думата има докладчикът господин Флоренц. Благодаря, господин председател. Господин комисар, особено последните ви думи за ефективност на използване на ресурсите абсолютно подкрепям. В следващите месеца вие ще сте в центъра на цялата процедура за вземане на решение. Ние сега изготвя, изготвяме своето мнение и заедно с съвета трябва да работите. През последните месеци съвета не е помръднал изобщо и не е по вина на Белгийското председателство. Някои от старите страни членки се занимават с въпроса и като се има предвид колко голяма е подкрепата на парламента, ние, колегите ни застанаха зад е, доклада, но трябва да се обърнем и към правителствата. Те не могат да продължават както до сега. Има хора, които определено ще се задействат и в следващите месеци ние ще преговаряме много интензивно. А вие, господин комисар, трябва твърдо да застанете в съвета и да се позовете и на факта, че политиката за отпадъците се доминира твърде много от националните подходи, а това не води до добри резултати, защото вътрешния пазар се създаде много отдавна и той трябва да бъде завършен. Е, той по този начин е разполовен. Е, не е изобщо изцяло оформен. 16 към 1 се цитира тук пропорция, така че трябва много да се работи. Е, вървим правилната посока, не се съмнявам, че вие сте наясно с задачата, която ви трябва. Отлично се справяте, но ние ще ви подбутваме от време на време. Благодаря. E Благодаря, дебата приключва. Днес в 11.30 ще гласуваме. С това приключвам заседанието до гласуването в 11.30.